изчисляването на дефицита по пакта за стабилност и растеж. Колебливо се прави това предложение, но трябва да се възприеме този подход, за да могат и държавите членки да внесат своя много важен принос. По този път трябва да тръгне Европа. От една страна трябва да си поставяме амбициозни цели по важни теми, като екологичната устойчивост. От друга страна обаче трябва да подадем ръка и на онези, които рискуват да бъдат изоставени.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 и los cambios, no puede ser que los vuelvan a pagar. В кризи цената се плаща от най-уязвимите в обществото. Затова трябва да внимаваме да не се получи така, че е, да не постигаме целите на устойчива и справедлива Европа. Нека да не забравяме, че зад мерките се крият е, отделни хора – Разбираме целите, но нека да сме наясно, че за тези цели се крият и ценности. Трябва да не забравяме социалния стълб. Трябва да имаме конкретни цели, за да гарантираме на нашите граждани възможността те да не страдат от е, кризи и промени. Сега думата има господин Уртасун. За една минута. Благодаря. Благодаря, че ни представяте плана за устойчивост ви инвестиции и социална Европа. Два коментара. По отношение на фонда за прехода, той определено ще улесни този преход е, и е, ще даде възможност да се работи и за пътната карта за социална Европа. Тези е, два компонента трябва да бъдат изпълнявани заедно, за да не се получи така, че да има пренебрегнати. Що се отнася до плана за инвестиции, там се поставя и проблема с средствата. Откъде ще дойдат те? Нещо сходно стана и с плана на Юнкер. Е, много внимателно трябва да си помислиме откъде ще дадат средствата, какво ще бъде урязано, за да се наберат те. Ключовото послание е нека да действаме, нека да търсиме подобни средства. А сега господин Борсия. 500 хиляди засегнати работници и 160 хиляди работни места изложени на риск в Европейския съюз. Това вероятно ще е следващата криза с заетостта. Европейската комисия предлага стратегия за свеждане до нула на въглеродните емисии, но от това може да има проблеми с работните места. Като че ли подхождате много примиренчески точно тук в Европа, континента, където е била осъществена индустриалната революция. Откъде ще намерите финансиране за този фонд? Към момента въпросните 100 милиарда не са на лице. Ще подпомогнете ли и онези, които ще загубят работата си на 50 годишна възраст? на италиански обикновено в такива случаи казваме, че кръпката, която се предлага е по-лоша от дупката. pani przewodnicząca! panowie komisarze! nie wiem czy panowie zauważyli ale nawet. госпожа залевска за минута и половина. mówią ale. благодаря госпожо председател. господин комисар даже вашите съпартийци казват да но защото този план е твърде повърхностен. Не е достатъчно само да се предлага и обещава. През 2014 година всички държави членки бяха съгласни с намалението на емисиите до 2050 година с 40%, но всички тези ангажименти сякаш отидоха в кошчето за буклук цифрите, които чуваме, не съответстват нито на логиката, нито на математиката. Откъде ще вземете милиардите? От нашите данъци. Как да се стигне от тези 500 милиона до 100 милиарда, които обещава Европейската комисия? Вие обещавате, че 300 милиарда ще бъдат покрити от частния сектор. Откъде? Само 60 дни остават. Благодаря. Следва господин Лизе. Уважаеми господин заместник председател, уважаеми колеги, Чудесна е идеята за това в Европа да се постигне климатичен неутралитет. Предходната комисия още през 2018 година очерта мерките, чрез които може да се постигне тази цел. Чрез разкриването на допълнителни работни места и допълнителен растеж. Но в такъв случай в някои региони преходът ще доведе до по-тежки последици, отколкото в други. Тези региони трябва да бъдат финансирани по Фонда за справедлив преход. Той всъщност трябва да финансира всички европейски региони. Не можем да се прилагат старите критерии за постигането на една нова цел. И в по-богатите региони хората също ще бъдат засегнати при прехода от въгледобив към други енергоисточници. Трябва да обсъдим и въпроса за собствени приходоисточници от схемата за търговия с емисии. Затова моята група се обявява за разширяването на обхвата на схемата. Съжалявам, че все още има голяма съпротива срещу това предложение. Трябва да постигнем съгласие по него. Искам да отдам дължимото сега и на един колега, който седи зад мен и ще се изкаже след мен, но би трябвало да говори всъщност преди мен, тъй като той е инициаторът на фонда за справедлив преход. Благодаря и Ежи Бузек за ангажираността ви. Да се надяваме, че инициативата ще се увенчае с успех. Благодаря, господин Дан Ника, за една минута. Господин Тимерманс, аз искам да поздравя целта от 7,5 милиарда за фонда за справедлив преход. Но Европейската инвестиционна банка вероятно ще работи по проекти за намаляване на въглеродните емисии. Изключително важно е да имаме тази подкрепа за инвестициите, защото едно проучване от декември показва, че е, необходимата е, сума е 80 е, милиарда за 10 години и 10% от БВП и никак не е лесно да се наберат такива средства. В миналото Европейската инвестиционна банка подкрепеше едни от най-богатите отрасли в Европейския съюз. До следва добре да се обмисли кои са проектите, които ще е, обслужват нуждите на регионите, които се борят с, за намаляване на емисиите. В Румъния, примерно, ще бъдат засегнати 170 хиляди души. Господин Канфан. Добър ден. Аз съм от страна Франция, където Гражданите облякоха жълти жилетки, за да ни кажат, е, че екологичният преход трябва да бъде справедлив. И за това е от основно значение първият политически акт, предлаган от Европейската комисия, да бъде именно фондът за справедливия преход. Тъй като никой европейски граждани, никой европейска територия не следва да бъдат изоставени – да бъдат лишавани от възможности. Колегите от крайната десница един след друг надават викове. Това е нетърпимо. Това ще бъде много скъпо. Смятате ли, че жителите на Венеция смятат за скъпа борбата с промените в климата? Питайте австралийците днес дали се прави прекалено на световно ниво за борба с промените в климата или пък мислят обратното че не се прави достатъчно, за да се попречи на унищожаването на техния континент. Нека гледаме бъдещето заедно. Не се огъвайте, обръщам се към Европейската комисия. Дайте необходимите средства за опазване на нашите територии и граждани. Председателката, приемате ли въпрос с син картон? Да, разбира се. Госпожа Вишневска. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господин евродепутат, вие представлявате Франция. Аз съм шокирана от вашите думи. От месеци жълтите жилетки е, се противопоставят в улиците на Франция на политиката в областта на климата. Вашият енергиен микс стъпва не толкова на въглищата, докато в Польша е обратното. Нашият енергиен микс изключително стъпва върху въглищата. Смятате ли, че справедливият преход трябва да се състои в това правителството да не чува хората? Председателката, благодаря. Моля да отговорите. Много е важно да има фонд за справедлив преход. Ние го подкрепяме, аз го подкрепям. Именно защото в страни като Полша изходната позиция е различна. Аз много се радвам и приветствам факта, че Полша през декември не блокира усилията в тази посока. Други държави членки го направиха. Вашата страна не го направи. Трябва да има фонд, за справедлив преход, за да се помогне на редица държави членки, сред които особено вашата. Не ме разбирайте погрешно. Ние подкрепяме този фонд за справедлив преход, тъй като позволява да се помогне на страните, които най-много се нуждаят от това, тъй като разчитат на въглища, особено Полша. Благодаря. Сега господин Андресен за една минута. Трябва да намерим отговори. Отговори за 50-годишния поляк, работещ във въгледобива, за 20-годишната датчанка, активист в областта на климата и за хилядите разболели се европейци. Приветстваме идеята за фонда за справедлив преход, но до момента не са настъпили кой знае какви промени. Продължавате да настоявате само за 25% от бюджета за инвестиции в борбата срещу климатичните промени. Залагате все още на модела на господин Юнкер и господин Оттингер. Поставяте акцента върху частните инвестиции, но те няма да могат да финансират зеления пакт. Концерни като Air РВЕ и Сименс няма да се погрижат за това 50-годишните работещи във въгледобива да имат бъдеще, например. Необходими са повече инвестиции, необходими са и повече собствени приходоисточници за европейския бюджет. Амазон и Google трябва да заплатят своя дял. Трябва също така да се наложи данък и върху неекологосъобразно произведените продукти, внесени от трети страни. Благодаря ви. Думата има Изабела Хелена Клоц за една минута. Для szeregu państw członkowskich венгел и газ... Уважаеми господа комисари, за много страни членки газа и въглищата остават единствения начин да постигнат климатична неутралност. Нека да припомня, че на срещата в Париж се постави целта да се използват собствените ресурси – и в тези страни енергичната неутралност и енергичната сигурност не могат да се осигурят без използването на въглища. Беше прието и че Полша е особен случай в това отношение. Затова искаме да има постъпателност в нашия път към енергийна неутралност евентуално да се визира 2070 е, година. През 2050 се очаква да има липса на енергоносители. Не е ли оправдано да продължим да използваме въглища, които ни осигуряват енергийна сигурност? А също така е, може да се търси и модернизация в, въгле, в централите, които работят на въглища. Защото тези централи помагат и на новите източници. Благодаря. Сега госпожа Карвалю. Госпожо председател, уважаеми господин комисар, Европейският съюз си е поставил амбициозни цели за климатичния и екологичния преход. Но при осъществяването на тези цели трябва да вземем предвид два момента. На първо място, държавите членки трябва да застанат за тези цели. На второ място, инвестициите трябва да са съизмерими с амбициозността на целите – не бивам реализирането им да се финансира по настоящия бюджет. Имам предвид, например, трансгранични проекти и разработването на екологосъобразни територии. Фондът за справедлив преход трябва да се основава на упростена, гъвкава система за управление. Трябва да може да откликне на специфичните потребности на отделните региони. Следва да се постави акцента най-вече върху тези региони, където има трудности при прехода нито един регион не бива да бъде оставен да се справя сам. Не бива да изоставяме също така и хората. Те трябва да са в центъра на вниманието ни, когато разработваме стратегиите си. Господин Фернандес. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да приветствам тук заместник-председателите на комисията. Радвам се, че заместник-председателят Тимерман спомена един регион в моята страна, Астурия, северната част на Испания, който изпитва затруднения от десетилетия. Той особено пострада при петролната криза в началото на 70-те години. И ние също се опитваме да решаваме на свое поле проблемите, които ни създават измененията в климата. Като социалисти трябва да си дадем сметка – че този процес следва да се състои от различни етапи и те да протекат в определена поредност. За нас е много важно да обмислим целият процес извънредно внимателно. Благодаря ви още веднъж за предложенията, които правите. Те трябва да подлежат на внимателен дебат, внимателна преценка – и обсъждане и благодаря за искреността, с която комисията подхожда към предлагането на решения и към процеса за постигане на тези решения. Благодаря господин Кенер за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря на комисията за предложението за Зеления пакт и Фонда за справедлив преход. Най-накрая, според мен, трябва да подходим смело и оптимистично към борбата срещу измененията в климата. С нови идеи, с новаторство, с нова енергия. Не бива да подхождаме на базата на забрани откази. Ще можем да възприемем този смел подход само ако заложим и на економиката, ако мобилизираме частни инвестиции. Новият ни подход трябва да се превърне в бизнес модел. Трябва да се мобилизират частни инвестиции. Затова и Европейската инвестиционна банка трябва да разполага с по-добри инструменти. Германия най-накрая трябва да проумее това и да се погрижи за постигането на тази цел. Показаното от колегата от Рурския регион. За жалост, той вече не е в залата. Но въпросът е важен за мен, тъй като съм от Северен Рейн, Вестфалия и аз. Рурският регион не е показателен за настоящия проблем. Вече от десетилетия там въгледобивът се финансира. Още преди десетилетия той вече не бе економически жизноспособен. Там трябваше още по-отрано да се направят промени, да да се разкрият нови работни места. Сега трябва да направим точно това, да разкрием работните места на бъдещето, тъй като климатичните промени са факт. Госпожа Десутер. Уважаеми господа заместни председатели на комисията, е, много са отговорниците ни в борбата с климатичните промени. Пътната карта и съобщенията за нея следва да бъдат приветствани, но най-важно е да има финансиране, защото справедливия преход трябва да помогне на регионите да осъществят този преход, региони, които е, разчитат на изкопаеми е, горива. И се надявам, че е, това ще, че тези финанси ще отидат към районите, които са готови да го направят. Е, много сложна беше договореността, която бе постигната от вас, е, господин заместник-председател на комисията. Вие имате пълната ни подкрепа. Освен това, обвържете финансирането с условия. Страните, които получават пари, трябва да дадат резултати. Да има ясни планове, да има ангаж... Е, обвързващи планове за енергоносителите и опазване на околната среда. Госпожа Вишнявска има думата сега. Благодаря. В момента се запознахме с плановете на комисията, които не са и чак толкова ясни за справедливия преход. А сумите изобщо не са достатъчни. Дали този фонд ще носи достатъчно справедливост, така както е името му? По отношение на околната среда, когато задаваме въпроси за това какво ще е бъдещето на полските мини, отговора беше, че ще боли този преход. Но прехода не бива да се извършва за сметка на економиката, базирана на изкопаеми е, горива. В Например, квотите. Достатъчно справедливо ли е разпределението? Комисията отчита ли реалните разходи за и реалната цена на енергийния преход? 80% от економиката на Польша зависи от въглища. Имаме нужда от време, за да постигнем е, климатична неутралност и е, председателката на комисията каза, че никой няма да бъде изоставен. Нека да си спазват обещанията тогава. Благодаря. Сега е, госпожа Бенджумая. Бенджумая. Благодаря. Трябва да вземем предвид политиките по отношение на околната среда. Тези политики са разработени с цел постигане на климатичен неутралитет в цяла Европа. Не бива да забравяме, че по съответните законодателни предложения има редица възможности, включително и за гражданите. Разбира се, когато това е необходимо, ще се прилагат мерки за обещетяване на онези региони, които се затрудняват при постигането на заложените цели. Трябва да поставим в центъра на вниманието си въпроса, въпросите как и защо когато се извеждат от експлоатация определени промишлени мощности в държави членки, то ще бъдат приложени и необходимите мерки, за да не изостават съответните региони. Взето е предвид и социалното измерение. То е взето предвид в изчерпателните анализи и проучвания на необходимостта да се подпомагат отделни физически лица, най-вече в онези региони, за които първоначално ще има по-тежки економически последици. Госпожа Агнес Хонгериус за една минута. Благодаря ви. За да бъде постигнат напредък, включително социален Длъжни сме да си служим със социалната карта, пътната карта за социална Европа. Не всичко в тази пътна карта е безкрайно ясно, но намеренията са ясни. Никой не трябва да бъде изоставен по време на технологичния и енергиен преход, тъй като тези преходи променят начина по който се работи. Следва да инвестираме в работни места чрез повече средства. Нуждаем се от повече средства за по-голяма устойчивост и за по-голяма справедливост. Възможно е да използваме средства, например, от земеделските фондове. Всички трябва да имат право на достойно възнаграждение за положения труд, дори когато работят в интернет платформи. И тук трябва да се застъпим особено за правата на работниците на платформи. Длъжни сме да работим и за предотвратяване на така наречената климатична бедност. Държавните и правителствените ръководители и министрите имат множество разнопосочни планове, но те не бива да забравят необходимостта от изграждане на социална Европа. Благодаря колегата Хойтема. Е е Благодаря. Пожарите в Австралия ни показват колко е наложително да предприемаме действия срещу климатичните промени. Така наречената зелена сделка или зелен пак ще сработи само ако дружествата го приемат на сериозно. Не може да се стига до положение хората да не могат да си плащат сметките. Нещата се променят във всеки момент и иновациите не винаги са достатъчно ефективни срещу климатичните промени. Трябва да има подкрепа някакъв вид заеми, кредити. Но вместо да искаме пари от данокоплаците, трябва да имаме политическата скромност да търсиме промяна в приоритетите и да преразгледаме европейския бюджет. Страните членки трябва да направят така, че е, да изразходват европейското финансиране максимално ефективно преди да искат е, допълнително такова. Благодаря. Сега госпожа Каролина Рос. Благодаря, госпожо председател. Представенето на Фонда за справедливия преход е добра новина, защото успех ще постигнем само ако има екологична и социална справедливост. Е, не всички региони тръгват от еднаква изходна позиция. Някои са въгледобивни региони, други имат много голям обем емисии. В тези региони е, замърсяващите производства често имат централно значение за местната економика. Не трябва да изоставяме тези работници. Трябва да им предложим възможности за устойчиви и сигурни работни места. Трябва да ги обучим за нови занятия, да им дадем възможност да работят, например, в сектора на ВИ или в кръговата економика трябва да хармонизираме европейската подкрепа за местните общности на регионите, които ще минат през много голям преход следствие постигане на целите от Парижското споразумение. Важно е да има строги условия за достъп до средствата на фонда за преход. Не трябва те да се използват за косвено финансиране на енерги... енергоисточници като газа. И за това трябва да проявяваме голяма бдителност при начина по който се изразходват средствата. Благодаря. Следва господин Бусой за една минута. Благодаря. Устойчивото финансиране е в основата на Зеления пакт, а справедливия преход бе е, предложен от парламентарната комисия и три нейния председател господин Бузик. За да имат възможност е, общностите, които ще бъдат засегнати, да е, излязат от зависимостта си от е, въглища. Необходимо е да има съответната подкрепа за енергетиката, за цифровата економика. Над 40% от регионите в Румъния ще бъдат засегнати от тези политики и е необходимо да имаме съответната подкрепа за развиване на възобновяеми източници на енергия, да създадем нови работни места, да обучиме работниците за нови умения. И а, е, тези средства трябва да бъдат нови, а не взети от кохезионната политика. Сега думата има госпожа Констанца Крел. Благодаря, госпожо председател. Приветствам предложението за Зеления пакт, както и предложението за фонда за справедлив преход. Най-ентусиазирано заставам зад тези предложения. Трябва по-активно да подпомагаме регионите чрез допълнително финансиране. Но има два момента, които не са изложени достатъчно ясно в предложенията. Първо, въпросът за финансиране. Да оставим на страна въпроса за това дали са достатъчни 7,5 милиарда по фонда за справедлив преход. По-важно е, че не трябва тези средства да се отклоняват от кохезионната политика. Необходимо е допълнително финансиране. Не бива да отнемаме средства на региони, финансирани по фонда. Така само ще им навредим. Пожелавам ви успех при работата по МФР, тъй като това, което държавите членки предлагат към момента като суми е под стойностите предлагани предложени от комисията. На второ място, трябва да се преразгледа законодателството за държавните помощи, тъй като и по-големите дружества трябва да се подготвят за прехода. Не бива да финансираме подпомагането на загубили работата си хора. Още от самото начало трябва да се предвиди финансиране за заетост. Колегата Пекаринен за една минута. Arvoisa puheenjohtaja, Siirtymärahaston resurssien turvaaminen on haastava, mutta mahdollinen. Ресурсите за фонда за справедлив преход ще бъдат голямо предизвикателство но източниците за финансиране по този фонд ще са и голяма възможност. Нуждаем се от допълнително финансиране, но едновременно с това трябва да сме в състояние да използваме и вече съществуващите инструменти, например на ниво Европейска инвестиционна банка. Към момента една трета от бюджета на Европейския съюз се инвестира в кохезионна и регионална политика. И тези средства трябва да се използват за финансирането на справедливия преход. Финансирането по фонда трябва да се предоставя там, където голяма роля играят изкопаемите горива и преустановяването на ползването им може да доведе до тежки социални последици ще трябва да финансираме методи на производство, които, от които да проистичат по-малко вреди за климата. Това очаква от нас и промишленият отрасъл в Европа, за да можем и да гарантираме независимост от въглищата като енергоносител. Господин Блос за една минута. Уважаема госпожо председател, господин Тимерманс, господин Домбровскис. Не може реално да се борим срещу измененията в климата, ако не гарантираме справедливост. За това е добре, че мислите и за справедливостта. Всички трябва да могат да бъдат приобщени. Трябва да можем да инвестираме в бъдещето, в работни места. Европа трябва да бъде колкото се може по-климатично неутрална и по-социална, колкото се може по-скоро. Но вместо да предвидите за това ново финансиране, прехвърляте само средства от друга ден. Освен това, предвиждате да предоставяте финансиране, без да го обвързвате с условия за преустановяване на въгледобива. А трябва да има такова условие. Германското правителство също не желая да предоставя допълнително финансиране за борбата срещу измененията в климата. Но не е възможно тази борба да се провежда при нулева ставка на финансирането. Не може да се ограничаваме само с красиви фрази. Така няма да постигнем нищо. Трябва да се борим срещу измененията в климата. Трябва да гарантираме гарантираме и справедливост, но за целта и вие, германското правителство, трябва да действате по-последователно. Благодаря господин Ярубас за една минута. Przyjmujemy na siebie wielkie pionierskie w skali świata zobowiązanie климатична и klimatycznej. Благодаря. Е, ние сме изправени пред историческо предизвикателство да постигнем климатична неутралност до 2050 година. Това ще рече че нашите цели още към 2300 година също трябва да бъдат повишени. Но този преход не е само енергиен преход. Той ще има много съществени обществени последици. И именно за това е необходимо да бъде справедлив. Днес говорим за новия вариант на механизма за обмен на квоти. Това е част от дискусията. Също така, фондът трябва да бъде насочен към онези страни, при които енергийният преход ще бъде по-труден. Те трябва да получат повече средства за постигане на целите. Радвам се, че първоначално предвидените средства са повишени – и съм убеден, че този фонд ще бъде полезен инструмент. Моля да работите за неговото създаване приоритетно, като черпите средства от единния пазар или от други собствени източници на Европейския съюз. Благодаря госпожа Маркес за една минута. Благодаря госпожо председател, господин комисар. Приветствам Европейската комисия за изготвените три документа. Измененията в климата водят до социално и економическо неравновесие. Европейският съюз трябва да признае това, трябва да се бори срещу проистичащото неравенство. А що се отнася до конкретната законодателна инициатива, то трябва да кажем, че е различен размерът на емисиите на въглероден диоксид в отделните региони и държави членки на Европейския съюз. Различен е и размерът на инвестициите там. Португалия към момента инвестира немалко в ВЕИ, тъй като за нас този отрасъл е приоритетен. Поради това и инвестираме немалко в него. Всички региони трябва да участват в прехода в областта на енергетиката. Така ще усъвременим економиката, работниците ще придобият нови квалификации. Благодаря. Господин Холмгрен за една минута. behöver givetvis en rättvis omställning. Det finns mycket bra i det här förslaget. Е, Благодаря. Аз съм за това да е справедлив е, прехода. Много е добро и предложението. Въпросът е да действаме обаче сега, а не в бъдещето. Има и неща, които трябва да се доизяснят. Говорим за средства за справедлив е, преход, за фонд, но не са формулирани условия, за страните, които ще получават тези средства, в смисъл, че те трябва да спазват е, е, целите за е, борба с климатичните промени и съответно да осъществят преход от, въгле, от индустрията базирана на въглища трябва да има и инвестиции за хората, които ще изгубят работата си в този процес. Хората трябва да бъдат в центъра на нашата борба с климатичните промени. Благодаря. Господин Бузек. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Бих желал да изразя дълбокото си удовлетворение от факта, че комисията внася в парламента конкретно предложение. Конкретно предложение за подпомагане на най-нуждаещите се региони. Предложението е на лице. Много са дебатите. Не искам да цитирам всички идеи, които чухме. Струва ми се обаче, че мнозинството от евродепутатите ще бъдат много положително настроени към идеята като цяло. Бих искал да направя сега една обща бележка. Целта на фонда следва да бъде хората, които живеят в тези особено уязвими региони, да знаят, че именно с тяхно участие, а не против техните интереси, ще бъде осъществявана тази промяна в нашата политика към 2050 година. Идеята за фонда се роди в Катовице. Впоследствие тя претърпя промяна, развитие и в този смисъл отправям един призив. Трябва да бъдат намерени свежи средства, а не да се орязват други програми, за да може да бъде попълнен фондът. Благодаря. Председателят. Думата има господин Сатури за една минута. Скъпи колеги, името на фонда е фонда за преход и е, справедливост. Къде е комисар Шмидт в такъв смисъл? Тук говорим за услуги на обществото, за енергийна сигурност. Всичко това са условия за един справедлив преход. Навсякъде в Европа знаете, че има неравенство и то се задълбочава. и Увеличаването на температурите засилва това неравенство, не дестабилизира Европа. Трябва да има много повече ангажименти за социална справедливост. И ние, е, еколозите, очакваме много повече за изграждането на този социален стълб, за да може той да стане една реалност за всички граждани навсякъде в Европа. Благодаря. Сега думата има господин Франц Богович. Една минута. Европа реши да отговори на промените чрез Зеления пакт. Но Зеленият пакт има своята цена. Днес ни се представя предложение за механизъм за справедлив преход и за едноименен фонд – Разбира се, ние ще подкрепим онези, които най-много се нуждаят от помощ, включително във въгледобивните райони. В Словения около една трета от електричеството се генерира от въглища. За това е справедливо тези региони да бъдат подкрепени. Те обаче няма да са единствените, които ще понесат цената на Зеления пакт. И за това трябва да вземем предвид други потребности. Необходимостта от е, нова инфраструктура, от преструктуриране на автомобилния сектор и други подобни. Не, бика да забравя, не бива да забравяме и други политики, които са свързани с промените в климата – и за това в многогодишната финансова рамка трябва да въплатим една много ясна идея за цената на Зеления пакт и за това откъде ще се вземат средствата. Поставяме си правилни, необходими цели, но все още не сме наясно дали са достатъчно амбициозни. Наясно сме също така, че тези цели няма да могат да бъдат постигнати само чрез едно действие. Ще трябва да се направят промени в не една област. Ще трябва също така да се предвиди и допълнително финансиране. За това е ясно, е добре да сме наясно, че годишно се нуждаем от допълнителни инвестиции в размер от 260 милиарда евро. Затова и приветствам идеята за мобилизирането на 1 трилион евро през идните 10 години. Знаем, че трябва да инвестираме повече в научно-изследователска дейност. Затова е добре, че ще се учреди фонд за справедлив преход. Ще има региони, за които ще има по-тежки последици. Наясно сме също, че може да се стигне до социални проблеми. Ако искаме да постигнем и стабилизираме социално сближаване в рамките на този преход, то ще трябва да се наложим за тъй наречения социален стълб в Европейския съюз. Немалко работа ни предстои, но трябва да се изправим пред всички тези предизвикателства. Господин Дорфман има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател, всички според мен сме наясно, че се нуждаем от прехода в енергетиката. Нуждаем се от повече суровини, на които да можем да разчитаме и в бъдеще. Ще трябва също така да се откажем и от изкопаемите горива. Но не бива в крайна сметка да се създава впечатлението, че Европейският съюз е допринесъл за обезлюдяването на селските райони, за унищожаването на въгледобива и за съкръщаването на работни места. Не бива да се създава такова впечатление. Човек, който в продължение на десетилетия е работил в въгледобива, изобщо не се интересува от това дали ние ще създадем нови възможности или не. Той е изправен пред своите си проблеми. Затова трябва да инвестираме в нови технологии, в суровини, на които да можем да разчитаме и в бъдеще. Освен това, фондът за справедлив преход не бива да се отъждествява само с извеждането от експлоатация на мощности. Това трябва да е фонд за инвестиции в бъдещето и в селските райони също така. Господин Левандовски за една минута. Just Transition Fund sugeruje, że środki powinny być... Фонда за справедлив е, преход означава, че средствата трябва да се е, разпределят е, пропорционално на социалния товар, който ще падне върху регионите, които трябва да е, спрат своята индустрия, базирана на изкопаеми горива. Всъщност в Европа има много голяма диверсификация и когато говорим за зелен пакт, казваме да, но Европа не е необходимо да бъде единствено зелена. Тя трябва да бъде и конкурентно способна, защото в е, предложението трябва да се съдържат елементи за неговия успех, а не неуспех. Трябва да има и социално измерение. То за момента никак не е ясно. Редно е да има по-конкретни предложения и когато ги има, ние ще кажем да, ще можем. Благодаря. Госпожи и господа, към момента 35-ма колеги са се записали за спонтанни изказвания, но тъй като изоставаме много от графика си, в никакъв случай няма да мога да дам думата на всички тези колеги. Ще мога да дам думата най-много на 8 души, за да може горе-долу да се вместим в графика. Госпожа Мария Спираки. Благодаря, господин председател. Господин е, заместник председател на комисията Домбровски, господин заместник председател на комисията Тимерманс, благодаря ви много за това, че и двамата сте тук, за да ни запознаете с предложението си за Фонда за справедлив преход. Длъжни сме да разберем, че за да постигнем такава справедливост, следва да установим критерии – особено що се отнася до производството на въглища. Каква част от БВП ще бъде отделена за въгледобив, за колко време и прочие и прочие. Така че до 2023 година въглищата изцяло да бъдат вече изтеглени от употреба като енергоисточник. Смятам, че тук е необходимо да обърнем внимание на бързината, с която можем да внесем промените. С каква бързина смятате вие, че трябва да бъдат извършени тези процеси? Искам да се спра и на въпроса за Северна Македония. Тя трябва да разполага с перспектива за своето бъдеще. И тази перспектива трябва да бъде много ясно очертана. Благодаря. Следва един атот. Благодаря, уважаеми е, господа депутати. Аз е, приветствам решението на Европейския съюз за климатична неутралност до 2050 година. Това ще струва обаче много пари за инвестиции, а и за поемане на социалната цена. Особено за най-слабо е, развитите региони, където ще бъдат е, загубени работни места. За това е необходим и е, фонда за справедлив е, преход, за да не се повишат цените и на енергоносителите, и на храните. Следва да се определят и условията за този справедлив преход – фонда не следва да бъде финансиран само от традиционните общностни политики, като ОСП или кохезионна. Трябва да се търсят странични средства. Нека да обърна внимание и на факта, че помощта трябва да бъде не само за страните, които използват въглища. Господин Сокол има думата. Господине подпредседниче, е, Благодаря, господин председател. Господин заместник председател на комисията, промените в климата са реалност. Виждаме това всеки ден. Всеки ден усещаме отражението им, независимо от това къде се намираме. Хрватски градове като Задер и Добровник, където има множество обекти на културно наследство, все по-остро се чувства необходимостта от по-ефикасната му защита. Длъжни сме обаче да си дадем сметка за цялостните последици на Зеления пакт за нашия обществен живот и за нашата промишленост. Говорейки за Зеления пакт, нуждаем се от оценка на въздействието му. Второ, трябва ясно да очертаем каква ще бъде помощта за най-уязвимите региони и групи. Трето, средствата за финансиране на този преход не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика. Европейският съюз се опира върху принципа на сближаване и солидарност и ние не можем да забравим този принцип. На четвърто място длъжни сме да определим точни критерии за инвестициите. Благодаря. Госпожа Лития Перейра има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Целите, залегнали в Зеления пакт, са насочени към една по-развита, по-здрава Европа, една Европа с повече биологично разнообразие, по-голяма степен на сближаване и Европа, която усъвместява кръговата економика с растежа. За целта се нуждаем и от съответната екологична политика, по която да може да се постигне и заетост. Предвижда се 25% от бюджета на Съюза да бъдат заделени за прехода в енергетиката. Това ще бъде както частно, така и публично финансиране. Ще се правят инвестиции в устойчиви технологии. От ключово значение е да заложим на нови идеи, за да бъде економиката ни устойчива и конкурентоспособна ще трябва да поставим акцента върху екологосъобразната енергия, като например слънчевата и вятърната енергия. Освен това е много важно Иберийският полуостров да бъде свързан с енергопреносните системи на останалите европейски региони. Следват спонтанни изказвания господин Кели. Господин Кели не е в залата. λόγος εδώ και μήνες για τον μηχανισμό δίκαιας μετάβασης και τις προσδοκίες. Следващият оратор. Ние обсъждаме фонда за справедлив преход и съответните последици. Чухме и конкретни цифри. Това е много положително. В Гърция около 5000 работещи ще пострадат от закриването на различни инсталации, особено в Западна Гърция и Мегалополис. Много важно е да отчетем а, факта, че немалко райони ще имат а, проблеми. И а, от новите изисквания трябва да се възползват всички региони, да има конкретни дейности, съобразени с особеностите на регионите и този преход трябва да бъде освен справедлив и ефективен. Следва да не забравяме, че е, трябва да се обединят всички компоненти, за да се сглоби цялата картина. Колегата Тереза. Eh, господин Лопес Агилар. Тъй като той отсъства, думата получава Джули Уорд. Джули Уорд има думата. Благодаря, господин председател. В моя отдалечен регион, северната част на Англия, в един горд регион, където поколения мъже и момчета са работили във въгледобивните мини и са работили за изграждането на кораби, на железопътни линии и за изграждане на цялостната национална инфраструктура, зная какво точно става когато само с едно штракване на пръстите изчезва цял отрасъл и няма нищо, което да го замести. При правителството на тачър в графство Дарам хората останаха без почти никакви доходи на непроизводителни конвейри в производствата и трябваше да работят 7 дни в седмицата. Тези силни, горди, достойни хора изгубиха достоинството си. Започнаха да се борят за парче хляб. Какво ще означава справедливият преход и фондът за него в региони като моя? Председателят прекъсва ораторът. Председателят, нека ви обърна внимание, че изостанахме от графика си. 35-ма колеги се записаха за изказване. Всеки втори, на когато искам да дам думата, не е в залата. Ще си отбележим това защото по този начин само губим време. Губим време, ако постоянно трябва да питаме кой е или не е в залата. Госпожа Барбара Гибсън. От група Обнови Европа. Тя не е в залата. Сузана Солес Перес. Eh, eh, Благодаря, господин председател. Благодаря на господа комисарите за представянето на информацията. Фонда за справедлив преход е абсолютно наложителен за някои е, райони. Те просто имат нужда от помощ, за да спрат използването на въглища. Господин Тимерманс, вие казахте, е, споменахте Астурия и е, миньорите, но както Кастия и Леон и Арагон – това са региони, където са, мините са затворени. Ние сме си свършили е, работата. Няма там установки, които работят с въглища. Най-голямата цена бе платена посредством загубата на работни места – така че е, районите, които са си изпълнили е, задълженията и са затворили мини и е, други добивни установки, реално не са получили подкрепа за това. Господин Конча. Шановни Państwo, в трилогу на тема... Благодаря, уважаеми колеги. Тази година успяхме да оставим вратата отворена за газа и ядрената енергия. Но това са само преходни решения. Въпрос към господин комисаря. Какво предвиждате за използването на газа и ядрената енергия като преходни енергоисточници? Не смятам, че предвиденото от вас финансиране ще е достатъчно. Затова искам да знам какво смятате по въпроса за газа. Това не е климатично неутрален енергоисточник, но е надежден източник на енергия. Трябва да имате някаква позиция. Господин Отенга. Е, Благодаря. И слушах е, казаното с много голям интерес, но то породи у нас някои въпроси. Първо, ако искаме преходът да е справедлив, от основно значение е въпросът за публичните услуги. Защо да не се спрат веднага бюджетните ограничения? Нуждаем се от инвестиции от публични източници, за да гарантираме справедливостта на прехода. Второ, тук си стоим и си разговаряме, но хората ги интересува социалния дъмпинг. Необходимо е да се регулира тази област. Мислите ли, че сте направили достатъчно? Не съм на такова мнение. И трето, трябва да не се губят работни места. Разбирам, че ще помагате предимно на големите предприятия. От години ги подпомагаме, за да откриват работни места. Какво правят те? Вземат парите и изчезват. На това трябва да се сложи край. Благодаря следващият колега.

тази зелена сделка, зеления пакт да се превърне в един експортен